Well, we have a long day ahead of us. So therefore we Предстои ни дълъг ден, за това ще започнем с първата точка от дневния ред, а именно гласуване по проекто по проекта на комисията за въвеждане на режим на общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба. Ние проведохме дискусии вчера сред лицата, които са работили по въпроса и беше постигнато съгласие по измененията. Ето защо искам да подложим на гласуване блоково следните изменения които бяха договорени. 1, 28, 2, 3, 4, 30 с устно изменение. 6, 7, 13, 32 с осно изменение, 15, 16, 33, 34. В края ще ви кажа какво е останало извън 17, 35, 19, 20, 36 с сутно изменение, 37, 22, 23, 38 с устно изменение. И последното устно изменение номер 1. Ще гласуваме в блок по всички тези изменения. След това ще гласуваме отделно за 10 и 11 изменение. Повтарям, 10-то и 11-то изменение. След това ще преминем към гласуване на целия текст с измененията. Съгласни ли сте? Това ли е? договорихме? Правилно ли сме информирани? Нещата ще да са същите и без това гласуване. Вижте навън. И така, кой е за блоковото гласуване? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? И така, приятна се. We'll check the vote against to see whether it's true or not. Ще проверим тези, които са против, за да видим дали наистина е така. Имаме разделно гласуване по 10-то изменение. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, Нека да проверим. Моля, гласувайте по 10-то изменение, втора част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Преместете се на друг апарат, ако ваше не работи. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. Осемнайсет за, 15 против. Приема се. Гласуваме по член 11. Кой е за? Против? Нека да проверим и това. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Същият резултат. А, господин председател, аз съм си изгубил картата. За или против сте? Пита председателят. За. Значи стават 19 за, 14 против. И двама to 16, which doesn't alter the result. Okay, now we go to the final vote. Така, преминаваме към гласуването на целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. С огромно мнозинство е одобрено. Моля да отчетете моя глас, господин председател. Аз съм за, значи става 31 за. Okay. Right. Thank you. Congratulations to... Благодаря и поздравления. Сега преминаваме към следващата тема за Афганистан. Докладчикът обаче все още не е тук. Проверяваме къде се намира.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 Because of lack of soldiers, the war has been suspended for a... Поради липса на войници, войната за малко ще бъде преустановена и изчакваме да наберем нови войници, за да продължим битката. All right now, <clears throat> il relatore è qui con noi. So, uh, Mr. Arlaki, are you ready to start? И така докладчикът е вече тук. Може да започнете с представяне на доклада. Господин председател, Това е първата дискусия, която водим. Ще се опитам да представя в резюме това, което свършихме през последния месец по изготвянето на цялостна стратегия на Европейския съюз за Афганистан. Първата тема, на която се насочих, се отнася до огромното разминаване в Афганистан към момента между сегашното социално-економическо положение на афганистанците и наличието на ресурси, които постъпват в страната през последните 9 години. Най-напред трябваше да се посети Афганистан, за да се види какъв е ефекта от международната помощ в страната след 2001 година. Друг важен въпрос, който е важен политически въпрос, се отнася до мира. Всеки ден има съобщения Друга важна тема, свързана с процеса за а, мир, е военното присъствие в страната на сили на Европейския съюз за обучение на полицейските сили на Афганистан. И един друг много важен проблем от гледна точка на Европейския съюз е култивирането на опиум и трафика на наркотици. Това е друга причина, освен международния тероризъм, поради която Европейския съюз проявява особен интерес, тъй като този опиум трови милиони хора. За това искаме да допринесем за решаването на проблема. Относно международната помощ, първо. Аз опитах е, да съпоставя ситуацията в Афганистан днес е, с това от преди 9 години. Може да се констатира е, значителен растеж в почти всички бедни страни на, на света. Аз съм пътувал в много страни и ми прави впечатление е, реалният напредък в социално-економическото състояние на хората, което е видимо в много части на Африка, в много части на Азия. Това, което ми направи силно впечатление в Афганистан е, че няма никакви признаци това да е така и там. Има много скромно подобряване на състоянието на инфраструктурата, но основните показатели, свързани с смъртността сред децата, сред майките, също продължителността на живота на хората и бедността в страната, всички тези области през последните 9 години може да се констатира значително влушаване на всички тези показатели – с 4 години има намаляване на продължителността на живота. Повече родилки умират, отколкото са тези, които загиват в военните операции поради липсата на всякаква медицинска помощ. Много жени умират при раждане. Освен това, бедността Отвоил се е броя на бедните в Афганистан. Направен е, е констатация от афганското правителство. С по-малко от 600 е, милиона на година може да се примахне тази е, е, бедност. Ефекта от помощта американците са похарчили повече от 5 милиарда годишно в Афганистан. Европа, имам Европейския съюз, всички държави членки взети заедно, предоставят 1 милиард. Япония и други донори също предоставят помощ. Тоест, има помощи, които възлизат на 70-80% от брутния вътрешен продукт на Афганистан. И мисля, че това е област, която трябва да бъде една от темите, включена в новата стратегия на Европейския съюз. Да, да се установи защо толкова голям дял от помощта, която се предоставя на страната, не стига до хората на Афганистан, защо има толкова висока корупция сред управляващите и в други сектори в Афганистан. Освен това да се види каква е структурата на международната помощ. Когато започнах изготвянето на доклада, това не беше толкова горещ въпрос, но през последните седмици а, придоби по-голяма значимост. А, а, Конгресът на САЩ а, а, суспендира предоставянето на тези 5 милиарда годишно на Афганистан, докато не получи допълнителна информация как се изразходват тези средства. Освен това, а, констатирано е от а, други организации, че има огромни разпилявания на средства. Голяма част от помощите се насочват чрез правителство на Афганистана, не чрез международни организации. В доклада правя няколко предложения. Първо да разберем къде отива помощта на Европейския съюз за Афганистан. Най-трудно при изготвянето на доклада беше да разбера как средствата на европейските денакоплаци се изразходват в Афганистан. Има огромно объркване държавите членки нямат никаква цялостна база данни, която да показва какво и за какво харчим в тази страна. В Европейския съюз има някои данни, те ми бяха предоставени, но няма пълна представа за картината. Няма оценка за въздействието на помощта на Европейския съюз за Афганистан. Няма начин по който да разберем как може да се подобри предоставянето на помощ на тази страна. Ако искаме да решим в дългосрочна перспектива проблемите в Афганистан, разбира се, това не може да стане толкова бързо, ще са необходими сигурно 100 години, но ако искаме поне да има някаква нормализация в страната, е, тъй като тя е страна, която е значително под нивото на останалите бедни страни в страна, света. Така че трябва да видим какво можем да направим, за да променим нещата в Афганистан, чрез помощта, която предоставяме на тази страна. И аз се надявам, че вие също ще допринесете за подобряване на предложенията, включени в доклада. Предлагам също да се подкрепи цяло процеса за постигане на мир, тъй като това е единствената альтернатива на войната в Афганистан. Войната в Афганистан не може да бъде спечелена. Никой няма да спечели този конфликт. Талибаните никога няма да спечелят, тъй като международните сили могат да останат още дълго време. Международните сили никога няма да спечелят тази война, тъй като те не могат да водят типична асиметрична война в тази страна. И това е становище преди всичко на военните. Аз съм разговарял с а, високопоставени военни от а, щаба на генерал Макристъл и те напълно са а, наясно колко наложително е да а, имат консенсус сред населението, за да спечелят. Има ново правителство, националното единство, в резултат на преговори между а, Карза и талибаните. Това е възможно да се постигне. Освен това, подчертавам, че има три основни условия, за да подкрепим този процес от наша страна. Първо, да бъде прогонени да бъде прогонена Алкайда от страната, да се спазват правата на човека, така както са заложени в Афганистанската конституция, също да се премахне отглеждането на мак за, за опиум, тъй като това сериозно вреди на сигурността на Европа. Затова ние трябва изцяло да подкрепим мирния процес, като дадем свобода правителството да определи които ще бъдат а, а, участниците в а, преговорите. Другите позиции могат да бъдат намеса в автономността на страната и ние не трябва да повтаряме минали грешки, когато имаше претенции да се диктуват всички аспекти на дори местната политика. Относно обучението на полицейските сили, ситуацията, която констатирах, е много лоша, има огромни разхищения, значителните суми, които отиват за обучение, са пропиляни. Преди една година никой не е разбрал как са изразходвани 6 милиарда предоставени за обучение на афганистанската полиция. Има два подхода. Американският подход, при тях обучението на полицейските сили става чрез частни фирми, които имат доста лоша репутация като Blackwater и други огромни компании в областта на сигурността, които се ползват от изключително лоша репутация, както в Ирак, така и в Афганистан. Повечето от проблемите идват от това, че те предоставят лошо обучение на афганистанската полиция. Вторият подход е европейският подход, а именно да изпращаме мисии там. Ние имаме мисия ЮПОЛ, има също и малки национални мисии в Афганистан, които обучават а, малки формирования от полицейски сили. Моето предложение е да стане консолидиране на тези мисии. Има мисия за обучение, която по мое мнение, най-добрата структура, с която разполагаме в Афганистан за обучение на полицията и тя трябва да се превърне в център за в бъдеще, за реалното обучение на полицията. 90% към момента от афганистанските полицаи са неграмотни. В страната грамотността е 70%. Тоест, това са, може би, най-лошата част от а, а, афганското общество. А, 30% от тях изчезват след една година обучение. Някои от тези, които остават, са пристрастени към наркотици и прочие. Затова аз предлагам да се консолидира мисията на НАТО, за обучение, ЕОПОЛ, древните национални мисии, които осигуряват също обучение. И така за 3-4 години да бъдат обучени местните сили, което да позволи оттегляне на международните сили, да се гарантира поне минимална сигурност от самите афганистанци. Относно култивирането на мак за опиум, по мое, мнение, ние трябва да постигнем споразумение с Русия. Тя се превърна в вторият по големина пазар за хероин. Първия пазар това е Европа, вторият по големина е Афганистан, в Русия. В Европа има а, 1 милион пристрастени, в Русия са 2 а, милиона, т.е. два пъти повече от а, тези в а, Европа. Десетократно са се увеличили наркоманите в Русия през последните а, години. Американския пазар е третия по големина, той обаче се снабдява с хероин от други части на света, не непременно от Афганистан. Необходимо е за това да имаме общ план за справяне с отглеждането на мак за опиум. Аз съм обнадежден, че това е възможно, така както се прави навсякъде по света. Проблемът обаче е с липсата на информация. Хората не знаят, че преди 20 години отглеждането на мак за опиум е премахнато в Азия, в Пакистан, в Лаос, в Виетнам също, в Тайланд. Сега проблемът е Афганистан. Като най-същественият доставчик на опиум Възможно е да се премахне производството, ако а, само с 10% от помощта, която се предоставя а, от Европейския а, съюз. Аз съм убеден, че ако стратегията бъде фокусирана върху тези теми, ако тя бъде реализирана на практика, можем да видим светлина в края на тунела на афганистанската криза. Благодаря, казва председателят. Когато споменавате страни като Тайланд и други страни, които са постигнали успех, трябва да имаме предвид, че там е имало власт, имало е институции, които а, са подкрепени, за да се преборят с култивирането на мак, но в Афганистан това не е така. Трябва да се види по какъв начин да се увеличи помощта, да се подобри нейната ефективност. Така че най-вероятно този проблем все още ще съществува. Госпожа Никол Нилсън помоли да говори сега, тъй като трябва да отиде някъде другаде. Благодаря, благодаря, че ми давате думата. Трябва да гласувам в друга комисия, е, но все пак е, бих искал да кажа на господин Алакик, е, че погледът, който той хвърля върху положението в Афганистан и върху международното присъствие в Афганистан е един нелицеприятен, безпристрастен поглед, откровен и аз го поздравявам за това. Всичко, що се отнася до до финансовите аспекти, до, до капана, в който фактически не хвърли политиката на президента Буш. Въпросът, който си задаваме е какво да направим, за да напуснем колкото се може по-бързо. Тъй като това фактически е, желае общото, цялото обществено мнение по света. Всички желаят войниците да се завърнат в Европа и в Съединените щати. Та какво да направим, за да се измъкнем колкото се може по-скоро от тази клопка? без при това да оставим афганците или пък да, да, да върнем Афганистан към нулевата точка, на която се намираше преди 10 на години. Какво да се направи тези огромни финансови средства, които са хвърлени, както и огромните човешки жертви, както от страна на афганците, така и от страна на международните въоръжени сили, да не се окажат на празни. Това, според мен, е въпросът, който е най-актуален в момент. Какво да направим, за да напуснем Афганистан, без да върнем ключа към Афганистан на талибаните? Вярно е, че големите грешки, които бяха извършени от американците, се свеждаха до прекаленото доверяване на господин Карзай, президента, който, уви, знаем, не заслужава особено доверие и слабостта на днешната афганска администрация, породена от корупцията. Самите афганци смятат, че президента Карзай е всъщност мошенник и той не се ползва с какъвто, с каквото и е да било уважение. Това наистина е огромен недостатък на афганското управление. Афганците казват, че все още се нуждаят от а, международното присъствие като гарант срещу евентуални отстъпки, които Карзай би могъл да направи пред талибаните. Как да направим така, че да избегнем подобно развитие на нещата? как да избегнем това Пакистан, чиято роля е добре позната в конфликта, да не наложи едностранно волята си. Отново тук възниква въпроса за малцинствата, е, Карзай и паштуните е, фактически не, не се е, интересуват от узбеките, от таджиките и другите етнически общности в страната. И както и преди 10 години, все още на дневен ред е проблема за зачитане на правата на мълцинствата. Вече веднъж съм посочвала, че един от важните аспекти, засягащи Европейския съюз, е, е за приемането на лицата, които имат значимост в Афганистан, с изключение на, на господин Карзай, да се подкрепи госпожа Сюроги, която управлява областта Хареджан. Аз я познавам тази жена. Тя е една възхитителна жена, която върши много добри неща в областта си. Уважавана е от е, местното население. Не се е, поставя ударението в достатъчна степен там, в тези части от страната, в които би могло да се постигне напредък. И аз настоявам това да стане, да бъдат подкрепяни е, все повече е, областните управители, като госпожа Суроди, например, и други. Това би вдъхнало увереност и вяра на афганистанците и евентуално лека по лека те биха се отказали от култивирането на е, опиемния мак. По-настоящем, разбира се, се, се води голям дебат. Аз не съм точно специалист по военната стратегия и не мога да се произнеся в една или друга посока. Аз по-скоро застъпвам гражданската стратегия. Благодаря на нашия докладчик за това, че е, включил в доклада някои елементи, е, които аз подсказах, е, например за жените. Просто не е възможно да напуснем Афганистан, като оставим жените в ръцете на, на талибаните. Това не може да бъде прието. Според мен въпросът е изключително значение и Европейския съюз трябва да прояви максимална бдителност по отношение на него. За съжаление, положението на жените и днес не е кой знае колко добро и все пък някакъв напредък е постигнат. И много внимателно трябва да следим по-нататъчното развитие на събитията. След няколко дена в Кабул ще има конференция посветена на тези въпроси. Европейският съюз временно ще трябва да прекрати отпускането на 600 милиона евро, които е ангажирал, за да упражни натиск върху правителството на Карзай в посока към противодействието на корупцията, трябва да се е, получат е, уверения, ангажименти е, от страна на, на правителството по отношение на, на правата на човека, специално равенството на жените и, и защитата на тяхта неприкосновеност. Ние просто не можем да ги оставим в ръцете баните. Това мога да кажа, общо взето казах, докладът е откровен, честен, вие не сте се поколебали да посочите собствените ни грешки, аз съм много удовлетворена от този доклад. Благодаря. Е, ще помоля останалите оратори да се опитат да съсредоточат по-конкретно бележките си. Е, господин Преда, е, който в качеството на докладчик Сянка замества господин Касолидис. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на господин Касолидис, както казахте, той за съжаление е в командировка. Благодаря на господина Лаке за чудесния доклад. И благодаря за цялостната представа, която той направи. Имам някои забележки към доклада. Ще имаме, естествено, възможност да направим предложение за изменение. Имаме достатъчно време за мислене до края на септември. Първата ми забележка се отнася до заглавието. Може би трябва да запазим първоначалното заглавие Нова стратегия за Афганистан. Нова стратегия за Афганистан на Европейския съюз. Мисля, че трябва да изпуснем Европейския съюз и да кажем само нова стратегия за Афганистан. Но като европейски депутат аз смятам, че трябва да запазим Европейския съюз. Мисля, че това е много важно. Тоест, нова стратегия на Европейския съюз за Афганистан, това да си го запазим. Втората ми забележка. началото се говореше в доклада за съвета, за първоначалния план на съвета, но мисля, че стратегията на съвета не е достатъчно обяснена в е, последствие, в е, хода на доклада. Може да се правят препратки към тази стратегия на съвета. И ако ми позволите, Бих искал да цитирам Карл Пилт, който през декември беше при нас в комисията. Хубаво е да имаме цитат от него в този доклад. Мисля, че плана за действие на съвета за Афганистан е по-важен от цитатите на Карл Пилт, които също са важни. Ако ми позволите и тази забележка. На трето място Искам да кажа, че ситуацията в е, Афганистан трябва да се вижда в контекста на режима на талибаните. Имам чувството, че доклада е доста щедър към талибаните. Например, параграф 57. Там се казва, че талибаните са успели да контролират отглеждането на мак. Мисля, че това е малко прекалено учтиво. После параграф 59. Мисля, че това е прекалено голям абзац, прекалено голям текст за връзките между администрацията на Бош и отглеждането на опиума. Е, Буш е история, неговата администрация също. Мисля, че това е прекалено подробно описание на администрацията на Бош. По-скоро трябва да се концентрираме върху сегашното състояние на нещата и върху бъдещето, а не да критикуваме миналото. Защото ние говорим, да ние говорим за, за стратегията на Европейския съюз за Афганистан. И имам един въпрос. Какъв е източникът за твърденията в параграф 12 и 13 и колко сигурни са тези източници. Вие, например, казвате, че пет дена война биха били достатъчни за борбата срещу бедността. Могат с тези пари да се е, изградят 6000 училища, ако се използват средствата, които се отделят за пет дена война. Откъде са тези данни и как тогава ще се борим по принцип с бедността? Знаете, че този проблем е много по-сложен и трябват много повече усилия в борбата срещу бедността. Защо се правят тези взаимовръзки? Не мога да разбера много добре тези изчисления. И накрая, Мисля, че трябва да имаме един много добре балансиран доклад, който да е, засяга политиката на Европейския съюз с Афганистан. Каква е нашата стратегия? Какво предлагаме ние? Върху това трябва да се концентрираме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладът на господин Пинуалари показва, че той е много компетентен и има много опит. Взела предвид и някои от нашите предложения. Благодаря за това. Мисля, че по принцип докладът е добър. Имаме четири приоритета в помощта, която даваме за Афганистан е, борбата срещу наркотиците, образованието, обучението на полицията и борбата с бедността. С бедността. Е, по отношение на международната помощ, мисля, че е важно да кажем, че тя е наистина голяма, но резултатите са много малки. Тоест, почти няма резултати по отношение на борба с бедността, смъртността сред младите майки, родилките и малките деца. Благодарен съм за примерите, които е, онагледява тази ситуация в параграфите 12 и 13, т.е. колко пари се прехозват и колко хубави неща биха могли да се осъществят с тези пари. При подкрепата на миротворческия процес. Важно е да се каже, че основната цел е постигната, а именно прогонването на Алкайда. Това беше цел номер едно – която си поставихме и която ще преследваме и по-нататък. А, това е цел, която е свързана с опазването на човешките права и респекта към Афганистанската конституция. Трябва да си кажем, че някои от целите не сме постигнали, трябва да е, кажем, че, например, в борбата срещу организираната престъпност и корупцията не сме постигнали а, успех. И тук може да вземем статистиката на Европол. Освен това, трябва да направим ясно разграничение между помощта за военни цели и за граждански цели. Ние и след оттеглянето на войските ще изпращаме и ще ни трябва гражданска помощ за Афганистан, помощ за хуманитарни цели. И всички организации, хуманитарни организации, с които съм говорил, казват, че те поради различни причини искат да се разграничат помощите за войни и за хуманитарни цели. Основен проблем е проблемът за борбата срещу корупцията. Трябва да видим следното. Ако искаме да имаме един независим Афганистан, трябва да дадем е, част от помощите в ръцете на афганистанците, но трябва да имаме и механизми за контрол, за да може да се борим и да контролираме корупцията. Тоест, трябват ни много ефикасни е, контролни механизми за борба срещу корупцията. При миротворческия процес. Тук съм съгласен, че трябва да работим с талибанните. Но трябва да направим ясна разлика в това отношение, защото талибаните се състоят от 7, 8, 9 политически а, ориентации. Има фундаменталисти, има либерали, има хора, които просто а, се присъединяват към талибаните, защото няма друга възможност да просъществуват своя регион. И предпоследната ми забележка при полицейските мисии. Резервиран съм към, от, към предложението а, да се провеждат тези мисии под егидата на НАТО. Мисля, че трябва да направим ясно разграничение между мисиите на Европейския съюз и на НАТО. А по отношение на регионалното измерение на тази афганистанска стратегия, мисля, че по-ясно трябва да се работи по-добре, трябва да се работи с Пакистан, Русия и Иран, като съседна държава на Афганистан. Имаме някои и други по-малки указания и забележки, които бихме предложили, но това са основните неща, които бих, бих искал да кажа. Отново искам да благодаря на колегата Алари. Now, Mr. Meyer, uh, please. As shadow rapporteur. Muchas gracias, eh, señor presidente. Yo quería también sumar... Господин Майер, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Арлаки също и в моята политическа група <clears throat> доклада се ползва с одобрение и смятаме, че той е положителен и добър. Оказват се пред... Показват се предложения, показват се нови хоризонти. Преди една година президентът Обама говори в Кайро и неговата реч имаше бе приета много положително в региона, но много от целите, които ние си поставихме за Афганистан, не бяха постигнати. През юли 2011 година ще започне предаването на властта в Афганистан и изтеглянето на първите американски войски, но новият главнокомандващ Петрес. Новият главнокомандващ казва, че юни е бил много лош месец за американските войски. Имало е прекалено много смъртни случаи, 120 в, през първата половина на тази година а и хиляди невинни граждани са били убити. Много е сложна ситуацията. Вие говорихте за помощта от Европейския съюз за тези 600 милиона евро, които за момента са спрени, временно са спрени. същото се отнесе и за 2 милиарда долара, които ще се използват, се използват всъщност за защита на а, наркодилерите, на нарковождовете и талибаните, т.е. за съвсем противоположна цел. И при помощта за възстановяване, дори и там ситуацията не е добра, но милиони долари и евра не достигат и не се използват за целите, за които са предназначени и потъват. Вие казахте, че няма военни решения. Това е ясно. Това се разбира от само себе си. А господин Петреус каза, че не бива да има повече невинно загинали граждани, защото ако тази тенденция продължи, ще има все повече напрежение, възстаници, ще има повече противоречие от страна на талибаните, а това ние не искаме да постигнем, защото в такъв случай биха се ангажирали и семействата на талибаните, а семейството е една свещена структура, тя не бива да бъде засягана. Може би е, Китай и Пакистан трябва да а, са страните, с които да се, работят, да се работи. Ако ние не може е, да въздействаме върху това нелегитимно, корумпирано правителство, което не се подлага на никакъв контрол. Както казахте, е, ще имаме проблеми с борбата срещу бедността, с борбата срещу наркотиците, защото това правителство не се бори за тези цели, не се бори за създаването на едно гражданско общество. Ето защо смятам, че е, Китай и Пакистан също трябва да бъдат въвлечени в сътрудничеството относно в Афганистан. Може би през 2011 година по този начин ще може да видим светлина в, в тунела. И по този начин ще могат първите войски да се оттеглят. Международната общност изпраща много помощи за Афганистан и мисля, че този доклад дава добри насоки за успех в Афганистан. Мистер Гъренс, please. Господин Гъренс. From Merci, Avec votre accord, je m'exprimerai en... Благодаря, господин председател. С ваше позволение, аз ще се изкажа в качеството си на докладчик по становище от Комисията по развитието. Докладът естествено е съществен за политиката на развитие на Европейския съюз. Няколко предварителни бележки. Когато подхождаме към афганистанския проблем, се сещаме за казаното веднъж от генерал Дегол по отношение на сложния изток, аз съм воден от прости идеи. И колкото повече се приближаваме до проблема, толкова по-неясен става той. Кабул функционира а, по а, някакъв начин. А, предвид обстоятелствата това не е малко, но все пак едва ли е а, достатъчно. А, а, като а, виждаме, че жените а, излизат. А, по, улицата, по улиците гримират се, отиват на, на кино и театър, свалят фереджето. Това определено е, е напредък. А, афганците е, е, е вече се осмеляват да демонстрират е, личността си на, на, на членове на обществото, е, което доскоро далеч не бе така лесно. Спомням си е, е, един разговор с Карзай през 2004 година. Тогава имам възможност да се срещна с него в качеството си на министър на отбраната. Тогава той ми каза 2004 година, че след 5 години няма да има нужда от, кого, нужда от когото и да било, а, дори за продоволствено снабдяване. И виждате, че първият човек в Афганистан, меко казано, сбърка в прогнозата си. Е, принципите, които са е, в основата на политиката е, за развитие, са преди всичко принципите за приобщаване на получателите на, на помощта какво може да се направи, така че е, афганския народ да се приобщи към демократичната идея. Имайки предвид, че произведените избори е, всъщност бяха фарс. Е, ако някой се приобщи, ако някой си присвои властта, това беше Кързай, но не и народът. И още повече, перспективите за е, излизане от тази бъркотия далеч не са е, ясни. Е, що се отнася до хуманитарното положение, действително най-важният критерий е смъртността на децата под 5 годишна възраст. От няколко години насам положението не се подобрява. А, този критерий е изключително важен, тъй като говори много за положението на жените, за болничната инфраструктура, а, говори за грамотността, за образованието, така че ако имате а, такъв, такава смъртност на децата а, под 5 годишна възраст, близо до 250 на 1000, нали, това е едно на деца под 5 годишна възраст, значи няма достатъчно лекари, е, няма инфраструктура. И този критерий е достатъчен, е, е, за да добием представа. Що се отнася до корупцията, нека не бъдем лицемери. Ако живеехме в Афганистан и ние щяхме да се корумпираме ни повече или по-малко от, от местните жители. Когато А, а, а, както казваше е, е, Колюш, е, най-трудната част от месеца са последните 20 дена. Знаете, хората просто нямат пари. И, и, и има разлика между корупцията на хищника и водена от точността и корупция, която е въпрос на екзистенц минимум. Нищо по-нормално няма от корупцията на бедните, които се опитват да сложат залък в устата си. Знаете, да вземем Мобуто, имаше лично богатство, което надхвърляше е, външния дълг на страната му. Е, това е съвсем друга корупция и трябва да се прави разлика. И това е един порочен кръг Очевидно държавата трябва да си е на мястото, да упражнява своя, своя контрол, обаче това е невъзможно, доколкото Карзай от самото начало на своето президентство не контролира почти нищо, освен собствената си столица, т.е. Кабул. И едва ли не е превърнат в кмет на Кабул. А, а би трябвало да бъде държавен глава. От военна гледна точка, Е, този въпрос е свързан с хуманитарната област. Говори се, че е, няма достатъчно предсказуемо за бъдещето, за годините. Знае се, че когато е, военните си отидат, е, на място все още ще има потребност от помощ. И големият проблем може да се обобщи с две думи. В Афганистан има хуманитарни бойци в униформа, ако щете, и хуманитарни дейци без униформа. И тези, последните, представляват неправителствена организация или фундация, или нещо такова и а, действат в съответствие с принципите на международното хуманитарно право. Ако обаче тези, ако хуманитарната помощ бъде приобщена към военните действия, нещата стават сложни. Между другото има хуманитарни организации, които отказват каквато и да било финансова подкрепа от страна на държавата, за да не компрометират своята безпристрастност, своята независимост. Да вземем лекари без граница, това, това е един характерен случай. Други обаче от време на време се нуждаят от военна закрила, И пак знаете, диференциация трябва да се прави. И все пак трябва да бъдем предпазливи и ние в своето становище сме го казали това. Има основания да се ограничава хуманитарното действие на въоръжените сили до абсолютно необходимия минимум. Само в онези редки случаи, в които никой друг не може да се заеме с хуманитарната дейност. Тогава военните да, но това трябва да бъде изключение, тъй като положението на място е практически военно. Френските е, хуманитарни е, е, представители са приобщени към военното присъствие на Франция. И враговете на това въоръжено присъствие е, не правят разлика е, между е, граждански и военни лица. Господин Алаки засегна въпроса за наркотиците. Разбира се, това е проблем за е, неспособността да бъдат предложени земеделски альтернативи. Затова трябва да се мисли. Е, трябва да се е, познават е, системите на, на приобщаване на населението към трафика е, на е, хероина. Е, тези хора, трафикантите плащат и то на зелено реколтата, така че унези, които разчитат за препитанието си е, на, на тази реколта, естествено, не могат да бъдат склонни да се занимават с някакво друго селско стопанство. И оглеждайки принципите на нашето действие е, за ефикасността на помощта за развитие, аз е, е, бих искал да бъдем по, по-прецизни, по-точни. На място работят изключителни хора, между другото, много жертви сред гражданските лица, присъстващи на място. Шапка трябва да, да, да, се, да им се свали за, за проявения героизъм. Ефикасна ли е помощта? В някои случаи изключително ефикасна, да, наистина. И а, а, не би следвало а, а, тази ефикасност а, да се а, подминава а, под общия знак на, на неблагоприятната оценка, която даваме. А, от общо економическа гледна точка аз съм крайно разочарован от резултатите, нека да го кажем. Афганистан а, е, разполага с огромни богатства и ако не може да бъде разкъсан този порочен кръг на, на корупцията, на, на липсата на, на инвестиции и липсата на сигурност, а, е, е, е ако може да се разкъса наистина този, този е, порочен кръг, е, Афганистан има всички шансове да процъфтява. Но, е, както на времето съветите, така и днешните военни, които присъстват, не са желани от местното население. И следователно огромни усилия са необходими за просвещаване, обучаване на местното население, в това число на полицейски е, служби, като се поема риска в един, е, един ден те да се присъединят към талибаните. А аз, между другото, умерен талибанин не, не познавам, не съм, не съм е, е, е, е виждал. Е, наистина е, трябва колко се може по-скоро да излезем от Афганистан, обаче е, е, задължително трябва да направим така, че да оставим след себе си следа и онези, които останат на място, след като се отегли военното присъствие, да могат да си вършат работа. Това от гледна точка на развитието. Това е по същество. Направили сме някои предложения за изменение и допълнение. Както винаги, при едно становище няколко няколко предложения се правят. Предлагам ви, знаете, в материала, който сме представили, 11 на пункта. И накрая човек не знае какво ще стане в Афганистан, но пък винаги може да погледне назад към миналото. Вие, уважаеми приятели, господин председател, който бяхте министър на отбраната, когато и аз бях министър на отбраната, знаете, ние констатирахме, че в началото имаше разлика между операцията Enduring Freedom, е, трайна свобода, е, чиято цел беше да, да, да се е, щупи фасона, така да се каже, на, на Алкайда. След това обаче започнаха да се правят глупости, тъй като не бе направена разлика между е, категоричното, грубо, ако щете, военно действие и отношението към населението като цяло. Проблемът, на който се натъкваме по-настоящем в, в военната област, трябва да кажем, че военните общо взето си вършат отлично работата е, и чиято работа е да защитават населението, този проблем се корени в смесването на двете операции на защитната и на нападателната. Накрая не бих казал, че съм оптимист. Е, изпълнен съм с решимост, но не и с оптимизъм. Благодаря. Благодаря. Едно от предимството е човек да е живял по-дълго е, е да разбере дали е бил прав е, или не. Но зная, че вие също имахте на времето по-различни очаквания. Искам сега да дам думата на господин Вайгъл. Spoštovani predsedujoči, ko sem dvignil roko, nisem pričakoval, da bo eh, razprava. Уважаеми господин председател, аз в началото не очаквах такава задълбочена дискусия. Сега се сещам за много неща, които бих могъл да кажа. Докладчикът е направил един много добър, аргументиран доклад, който сочи напред в бъдещето. Искам да благодаря на колегата Арлаки. Е, докладът до някъде е провокативен, има много факти, които до някъде са противоречиви. Това са факти, за които не искаме винаги да говорим. Ние по-скоро работим и искаме една обща картина от, е, за Афганистан. Една такава малко за, замъглена картина. Но въпреки Големия ангажимент на международната общност в Афганистан, ситуацията в Афганистан се влушава. Това е факт. Друг факт е, че международната общност често инвестира в погрешна посока. Парите потъват, и мисля, че и за нас, европейците, е хубаво да си помислим дали действаме правилно. Трябва да говорим за резолюцията и да помислим къде отиват нашите европейски пари. Искам да се концентрирам върху две-три инициативи за по-нататъчното третиране на доклада. Смятам, че е важно и необходимо да има едно изслушване, където да говорят хората, които са били в последно време в Афганистан. И то по различен повод. Било то хора, които са обучавали полицията, или пък това са били хора, ангажирани в, в хуманитарната област. Мисля, че такива изказвания могат да ни обогатят знанието за Афганистан. И мисля, че Европейския парламент е именно правилната институция за едно такова изслушване, за едно такова обективизиране на погледа върху Афганистан. Освен това, бих предложил някъде на някое място в доклада да се направи препратка към взаимосвързаността между проблемите в Афганистан и кризата в Близкия изток. И факта, че близкоисточния конфликт е изходна точка за международния тероризъм. Мястото, където е, се е развила Алкайда, където всъщност се укрепва и сегашния потенциал на Алкайда. Бих мисля, е, мисля, че това би могло да се посочи в доклада. Е, Близкоисточният проблем е все още важен проблем. Не само за региона, той не е решен. Той засяга Иран, Ирак и някои други страни. И накрая. Това, което ни представя докладчикът. Това е правилният подход към Афганистан. Важен е и фокусът да се въвлекат в сътрудничеството съседните на Афганистан страни. За това са необходими регионални инициативи, Хубаво е международното присъствие в Афганистан да стане видимо за афганистанските граждани и те да могат да го приемат. Омироопазващите операции, хуманитарната помощ, всички тези инициативи се възприемат по-скоро като окупация, а не като помощни инициативи. Това се вижда, когато говорим с хора, които идват от региона. Благодаря. Благодаря, господин Маур. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази дискусия показва, че всички сме силно ангажирани с доклада, защото ние се чувстваме съпричастни към този разкъсван от война регион. Именно за това много от изказалите се преди мен навлязоха в детайлите на доклада на господина Арлаки да се допринесе за вече широкия анализ, който беше направен. Аз съм съгласен с много от пунктовете, разбира се не с всички, но искам да се спра на два коментара по същество, които не са свързани с анализа, а по-скоро с предложенията. Първо, за международната помощ. Аз бях а, част от мисията на Комисията по бюджета, посетила Афганистан и искам да подчертая, че альтернативите, които бяха предложени от нашите колеги, за да се гарантира механизъм на разпростран... разпределение, който да е свързан с международното присъствие на място. Трябва също да учитаме, че много от средствата отиват в институции на афганистанското правителство, които не винаги се изразходват по предназначение. Това е много сложен въпрос и трудно да се намери решение. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се анализират един цял набор от възможни варианти. Някои неправителствени организации – както ни е известно, вършат много добра работа, но вече беше подчертано, че тези, които са в униформи и работят в хуманитарният сектор, може да се разглеждат като нещо положително или нещо отрицателно. Важното е да знаем какво точно искаме да постигнем в Афганистан. Много важно е да осъзнаем, че ние в е, Европа изразходваме много повече средства, отколкото е, други е, страни. За това трябва да има съчетаване на усилията на военните и на цивилните. Както подчертава господин Арлаки. Имаме 5 годишен план. Аз намирам това за интересно, но важно е да не разбираме защо сме в Афганистан. Там е твърде много нестабилност. Всичко това се свързва с тероризма, който се вижда в Афганистан. Но като оставим това на страна, виждаме че ежедневно в Европа, по улиците на Европа, има хора, които използват хероини. Трябва да се предприемат мерки срещу това явление. Ето защо е важно, по мое мнение, да се съсредоточим върху най-добрия подход, който ще ни помогне да решим тези проблеми. Следващият оратор, господин Талер. Искам да благодаря на господин Арлаки за този документ. Неговият анализ е много правилен. Основният въпрос е какво да правим? На базата на този правилен анализ имам, един конкрет, имам конкретно предложение. Има една тема, която предполага сътрудничество между Американския конгрес с Американския конгрес и Русия. Може би трябва да се свържим с тези два парламента, Американския и Руския парламент. И в Конгреса има обезкуражаване по отношение на липсващите резултати в Афганистан. Е, господин Обама бе хванат в капана от своя предшественик, който бе заложил неговия предшественик. Трябва ни интелигентно решение за Афганистан и то да извадим своите войски оттам. Благодаря. Е, е, Председателят, проблемът е, че може да започне изтеглянето, а ние ще се занимаваме с изграждане на държавността в Афганистан и след това трябва да напуснем ще видим как ще се развият нещата. Госпожа Копа има думата. Благодаря, господин председател. Искам също да поздравя колегата Арлаки за честният и съвсем ясен текст по една тема, която засяга всички ни. Афганистан е, е свързан с висок залог и за президента Обама, и за е, Европа. За Обама това беше част от е, изборната кампания. Бяха посочени също и намерения за изтегляне от Афганистан. Това се прави от страна на НАТО. Европейския съюз подкрепи президента Карзай след като бяха констатирани сериозни нарушения в изборния процес, е, фалшификация, има корупция, липса на върховенство на закона, сериозни проблеми в, в положението на жените. И това са все проблеми, които правителството на Карзай не работи ефективно за решаването им. Въпреки факта, че толкова много средства бяха предоставени за борба с бедността, малко е направено. За международната общност, особено за Европейския съюз, Афганистан остава една черна дупка. И както се подчертава в доклада, ние се нуждаем от е, нова стратегия за Афганистан. Европейския съюз има и други основания да проявява интерес към тази страната, тъй като там е, действа мисията ИОПОЛ. Затова е необходима и нова стратегия. Въпросите не са свързани само с сигурността, а за намирането на цялостно решение за бъдещето на Афганистан. Както се подчертава в доклада, ние се нуждаем от стратегия, която да извади Афганистан от кризата и бедността, но според мен е необходимо също да отправим ясно послание към президента Карзай. Има много проблеми. Разбира се, международната общност, правителствата, неправителствените организации също имат своята отговорност, но аз не считам, че ние трябва да на шефа ми мили думи в ушите на президента Карзай. Мисля, че той не може да се измие ръцете от отговорността, като се има предвид ситуацията в страната. Той определено носи известна отговорност за това. Читам, че този доклад е отлична основа за дискусия. Ние имаме достатъчно време, за да предложим добри а, изменения, за да направим предложение за намиране на решение в Афганистан, да покажем на президента Карзай, че сме твърдо решени и не трябва да се компрометираме. Господин Качен има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че господин Алаки може само да бъде поздравен. Най-напред, защото той сам се взе с този доклад и на второ място трябва да му благодарим за това, че той така се е ангажирал с него и на трето място, защото той предлага един неконвенционален подход. До момента за Афганистан бяха предлагани главно конвенционални идеи. Затова и нашите действия в Афганистан не бяха ефикасни. Неговият доклад е глобален и позволява една задълбочена дискусия не само за сегашната ситуация в Афганистан, но и а, е, за причините и евентуалния изход от кризата. Мисля, че едно сътрудничество с Руската дума и Американския конгрес ще бъде от полза. Но Аз мисля, че всички държави са загрижени от факта, че не се вижда светлина в края на тунела. Координаторите би трябвало да помислят за организиране на една дискусия за Афганистан, на която да поканим представители от всички парламенти. Загрижеността е голяма и може да се породят добри идеи. На второ място. Искам да ви напомня, че едва преди няколко месеца имаше тук изслушване с представители, с наши представители, които са били в Афганистан. Поради сложността на проблемите в Афганистан трябва да настояваме представители на Европейския съюз в Афганистан редовно да ни информира за ситуацията в Афганистан. И освен това, ние трябва в Европейския парламент да създадем един между един интердисциплинарен подход към темата. Трябва темата да се дискутира и в Либе комисията, и в комисията по развитие. Трябва в парламента да осъществим по-добра координация между отделните комисии, за да сме ефикасни. По отношение на Афганистан, имаме нужда от ефикасен трилог между съвета, парламента и комисията. Докато не се осъществи този триъгълник, няма да постигнем успех. Изводът от нашата дискусия е, че, поте, че потенциалът на парламента е огромен за едно ефикасно преодоляване на предизвикателствата в Афганистан. Благодаря. Ние всички критикуваме липсата на последователност на място. Поне тук трябва да покажем добър пример. Искам да поканя сега от името на Европейската комисия господин Дейвид Гиер или господин Пол Търнер. Който от вас желая да вземе отношение, има думата. Благодаря, че ни давате думата, господин председател. Това е интересен доклад и ние се опитахме да допринесем за неговото изготвяне, предоставяйки максимална информация на докладчика. Трябва обаче да отидем под повърхността. Европейския съюз сам не може да определи какво ще бъде бъдещето на това, което ще се случва в Афганистан. Само няколко бележки, ако ми позволите. Относно идеята за нуждата от нова стратегия. Да, разбира се, има стратегия, която е подкрепена от афганистанското правителство, както и от цялата международна общност. И това е Афганистанската стратегия за национално развитие 2008-2013, която е основата за позицията на Афганистан по време на Кабулската конференция. В плана за действие от октомври миналата година на Европейския съюз целта е да се реши един от проблемите, който се очертава в доклада, а именно недостатъчната последователност – за щастие, вече постигаме известен напредък е, в това отношение. В резултат беше изготвена тази е, синя брошура, която беше предоставена на докладчика, както и е на разположение на всеки от членовете на комисията. В този документ е, се подчертава за пръв път къде отиват средствата за подпомагане на гражданските операции. На второ място за въздействието на помощта. Да, трудно е да кажем, че сме минали от, от Хикс до Y е, в случая с Афганистан, тъй като голяма част от Афганистан са недостъпни или пък са в ръцете на бунтовниците. Затова е изключително трудно да се пътува из страната по най-различни причини. На второ място, ние имам предвид целият Европейския съюз, не разполагаме с достатъчно хора на място, които да извършват целия мониторинг. На трето място, факт е, че без сигурност страните в конфликта нямат основание да се откажат от своята добре изградена мрежа за наркоразпространение. На четвърто място ние се нуждаем от правоприлагане в цялата страна, ако искаме да има контрол върху ситуацията. Освен това, необходимо е, е подкрепата на съседните страни за развитието на, на търговията и прочие. Такава подкрепа все още не е на лице. Освен това, считаме, че съсредоточаването на предоставяне на помощ чрез правителствени канали или попечителски фондове от от Световната банка и МВФ ще допринесе за подобряване на мониторинга на изразходването на средствата. Трябва да видим какво се прави от Европейския съюз чрез тези канали. Освен това, мога да ви предоставя някои данни, свързани с първичното здравеопазване, с броя на децата в училище, с смъртността сред децата но не мога с ръка на сърце да ви кажа, че всички тези цифри а, са верни. След като разговаряхме с много неправителствени организации и други а, организации, които действат в страната, не можем да твърдим, а, че и можем да твърдим, че здравеопазването е, е много по-добро, отколкото при талибаните, защото по време на талибаните не е имало никакво здравеопазване. около 6 милиона са момичетата и момчетата, които ходят на училище, което е много повече, отколкото по времето на талибаните. Относно наркотиците, разбира се, това е един от най-сериозните проблеми, но следва да имаме предвид, че това е мнението ни и на Um, Not... И на ООН, е Организацията за борба с, срещу престъпността и наркотиците, трябва да имаме предвид, е, че в провинция Хелман е съсредоточено производство на наркотици, там се водят и военните действия към момента, което не е случайно. Проблемът е в страната. За да се упражни контрол върху този проблем, трябва да се гарантира економически растеж не само в земеделието, но и, и в други области. Този растеж ще предоставя альтернативи за хората, които отглеждат в момента мак. Всичко това обаче изисква подобряване на сигурността. Подобен растеж е единствения път за генериране на приходи за афганската държава, иначе тя ще продължи да разчита изцяло на международна подкрепа, помощта. Несигурността, липсата на управление води до корупция или пък обратното. Докладът а, разглежда и някои други а, проблеми. Да, действително е важно да се постигне мир, да се намали бедността, но а, ние казваме, че трябва да поставим условия. Ние не можем да приемем мир на всяка цена. По какъв начин могат да се гарантира, може да се гарантира, че няма да се пресичат тези червени линии? ето защо се използва подход, който включва два елемента. Чрез Карзай от една страна и оказването на военен натиск върху талибаните дали можем да постигнем своите цели без военна сила. Не съм чула отбор на този въпрос. Знаем, че Европейския съюз е в ситуация, при, при която през следващите 2-3 години няколко от държавите членки ще оттеглят своите войски. Освен това, министър-председателя също постави 5 годишен лимит в Великобритания за участието на Обединеното кралство в операциите в Афганистан. Това е доста различна рамка от тази, която се знае от професионалистите, че е нужна, за да се гарантира развитието на страната, която се намира, като се има предвид ситуацията, в която се намира Афганистан. Ефективното управление е отговорът на всички тези въпроси, но това ще отнеме време и ще е необходимо военно присъствие. Не можем да говорим изобщо за юли 2011 като срок. И в заключение, господин председател, нека да коригирам нещо, което беше невярно, а именно, че сме ам, спрели временно своята ам, помощ. Това не е така. Това се дължи на недоброто разбиране на журналист, наказаното от ръководителя на нашата делегация в Афганистан. Ние казахме, че ще изчакаме преди да изготвим стратегията ни за следващите три години, т.е. втората част от сегашната ни програма за развитие, докато а, не видим какви ще бъдат резултатите от а, конференцията в Лисабон, в Кабул. Въобще не е ставало дума за прекратяване на помощта. Освен това се работи съвместно с представителя на НАТО на място, с ръководителя на делегацията на ООН, с господин Демистура за да се гарантира последователността, която може би е липсвала в е, миналото между е, военните е, и мерките, свързани с развитието. Благодаря ви много. Благодаря за това, че изяснихте, че тези новини, които чухме, не са точни, защото това щеше да е много-много сериозно политическо решение. Никой не може да допусне, че това е взето просто така по бюрократични съображения. И така давам думата на господин Арлаки, за да приключим дискусията. Благодаря, господин председател. Най-напред дължа благодарност на колегите за задълбочеността на тази дискусия. Предвид мащабите на, на темата, това не се отдава лесно и толкова по-добре, че стана. Но трябва да имаме предвид, че парламентът е политически орган. В Европейския съюз парламентът и съветът са двата политически органа и наша работа е да говорим за политиката в дългосрочен план и да е, се захващаме, а не да подминаваме трудните въпроси. Ще се опитам накратко да отговоря на всичко, което бе казано, като се съсредоча най-вече върху критичните бележки. Най-напред казвам от вас, господин председател, за е, е, премахването на опиумните култури и че ако то е постигнато в други страни, то се дължи е, на наличието на държавно управление, е, а в Афганистан не можем да се похвалим с това. Опиумът е премахнат във всички страни, обаче особено в тези части от страните, в които правителството не е могло да упражнява особен контрол. Традиционно а, отглеждането на опиумния мак а, се съсредоточава именно в труднодостъпни е, райони, труднодостъпни и за е, представителите на властта. И то в продължение на векове. И все пак други правителства в други страни с помощта на международната общност са успели да упражнят контрол. Пакистан бе последният характерен случай. Бяха необходими 20 години на международната общност, на ООН, съвместно с пакистанското правителство, е, за да е, бъде сложен край на отглеждането на мака в пограничните райони на Пакистан. Аз участвах в процеса на края му. Бяха освоени повече от 6 милиона долара. И успех бе постигнат. Както казах, Пакистан бе предшественика като главен износител на опиум е, на преди е, Афганистан. Аз изпомням, преди 30 години разработих план за постепенното премахване на опиума в Афганистан. Тогава разчетите бяха, че нещата ще струват едва 25 милиона долара годишно и не можах да намеря парите в международната общност, за да започнем процеса. Днес, предвид огромните средства, които се хвърлят в Афганистан, въпросът не е за парите огромни промени бихме могли да наложим с парите, с които разполагаме и дори за по-малко от 5 години. Стига да започнем. Защо 5 години обаче? Защото е, намалението на, на добива ще се намалява с 20% е, е, годишно е, на стойност е, по-малко от половин милиона долара годишно към днешна дата цена на производител – И всеки в Афганистан смята, че задачата е постижима. Аз разговарях с всички държавни министри, които са компетентни по въпроса. Никой е не каза, че плана не е реалистичен. Същото смятат и международните организации. Фактът, че в Афганистан само в пет провинции се отглежда опиумния мак е нещо много добро, т.е. можем да съсредоточим усилията си там, И освен това е важно да помним, че отглеждането на опиума в Афганистан е, обхваща по-малко от 2% от обработваемата земя на страната. Тоест, не бива да мисля за Афганистан като едно огромно маково поле. Всъщност, е, е, площ, площите са много малко. И едно внимателно, целенасочено влагане на средства от страна на международната общност би трябвало да постигне успех. До, до сега никой не се е замислял, честно казано, е, за това. И в доклада си аз подчертавам, че това е скандално положение. Американците са изхарчили едва милиард и половина долара за борба с наркотиците в Афганистан при нулев резултат. И всичко това трябва да се помни, за да е, не повтаряме стари грешки. И аз смятам, че Европа носи голяма отговорност и не бива да се бои да поеме лидерски позиции дори да заяви на нашите приятели американците, че са допуснали тази или онази грешка. Не бива сляпо да повтаряме техните грешки. Та, нали сме приятели, трябва да си казваме истината и, и да си помагаме. Е, Никол Хил Нилсен подчерта е, въпроса за положението на жените в Афганистан. Аз е, я помолих да ми предложи текстове по този въпрос е, е, за включване в доклада и всъщност всичко, което доклада съдържа по настоящен по този въпрос е плод на нейните усилия. Въпросът е важен. Разбира се, аз смятам, че въпросът за, за жените, за, за правата на човека трябва да е в сърцевината на процеса и не бива да гледаме на това като на невъзможна задача. Аз съм а, а, а, общувал с талибаните в продължение на години, а и с други страни в Афганистан и винаги когато се седне на масата за преговори и бъдат поставени ясни условия, на които категорично се настоява, неща могат да бъдат постигнати. Нека не гледаме на евентуалния напредък в Афганистан като на някаква утопия. Афганистан е все пак странна страна. Според мен, мирният процес може да гарантира демокрацията и правата на човека, стига да бъде достатъчно добре координиран. Талибаните много добре разбират, че никога не, мог, не биха могли да спечелят войната в Афганистан. Те това го знаят. По време на последното си посещение и пътуване из Афганистан, аз разговарях с хора близки до талибаните и, и съм убеден, те не смятат, че ще спечелят тази война. Освен това, решимостта проявявана от международната общност е такава, че ние бихме могли пък да останем в Афганистан много дълго време, както сме в Босна и, и другаде по света. И е напълно нереалистично е, талибаните да, да си въобразяват, че биха могли да вземат връх. От друга страна обаче, не бива да се самозалъгваме, че бихме спечелили ние пък войната в Афганистан. Пак е, на място разговарях с а, е, а, е, военните а, от различните контингенти, е, всички е, заявяваха, че се готвят за, за мирен преход е, и че не биха могли да постигнат военна победа. И ако военните смятат така, аз не виждам причина ние да мислим иначе. Що се да за доказаното господин Преда? Не знам всъщност защо, защо това е, е, заглавие е променено на, на определен етап. Е, да, първоначално ставаше въпрос за стратегия на Европейския съюз. Сега се говори единствено за стратегия. Аз не възразявам, естествено. Е, е, моля заглавието да бъде възстановено в първоначалния си вид. Понеже в доклада си аз говоря именно за Европейския съюз, за неговите интереси и за това как е, те биха могли да бъдат постигнати. Така че това лесно ще го оправим. Цитата на, от Карл Билд. Аз е, е, лично изслушах записа на разговора с Карл Билд и дословно съм възпроизвел, възпроизвел онова, което Карл Билд е казал е, на, на последната си среща с нашата комисия. По-нататък, според мен не съм кой знае колко щедър към талибаните. Е, на въпросното място, където говоря за премахването на, на опиумния мак, е, посочвам, че ООН е, са настоявали пред талибаните да премахнат културата. И понеже аз лично участвах в този процес, мога да ви кажа, че ни бяха необходими 5 години да изолираме най-напред политически е, талибаните, с техните приятели, е, пакистанците и туркменистанците, когато те си дадоха сметка, че са напълно изолирани, започнаха да подхождат по-сериозно към разговорите, два пъти бяха обект на санкции на ОНЕ и втория път, най-сетне, решиха да спазят забраната за отглеждане на опиумния мак – забрана наложена от ООН. И през 2001 година, когато американците влязоха в Кабул, в Афганистан не се отглеждаше мак. Благодарение на политическия натиск от страна на ООН и няма причина да смятаме, че подобни действия днес, преди огромните средства, с които разполагаме и далеч по-сериозния политически натиск, на който сме способни, е, е, не бихме постигнали същите резултати, е, преди това, че събеседниците ни са далеч по- сговорчиви от талибаните. Сега не ви, не ви допада 59-та точка за Буш и така нататък. По, те, по тези въпроси лесно ще се разберем. Аз не бих възразил да променя един не особено съществен текст. Статистиката за, за цената на, на войната е, в сравнение с преодоляването на бедността, че за това ще бъдат необходими разходи на стойност, разходите, които са необходими за 5 дена военни действия. Разбира се, това не, това не е точно, да не, да не, да не, да не, да не говорим, че е, е, е, е вероятно нещата не са реалистични. Между другото, вчера е, в Американския конгрес е, се води такъв един разговор, при който Пентагона, представители на Пентагона, заявиха, че един галон е, бензин в Афганистан струва 400 долара. Един литър или един галон бензин. Ако умножите това по всички технически разходи за войната в Афганистан, получавате зашеметяваща е, сума, възлизаща на повече от 30 пъти брутния вътрешен продукт на Афганистан. И тези цифри трябва да ги имаме предвид, за да добием представа за същинските мащаби на проблема, пред който сме изправени за оттегляне от Афганистан. И понеже аз се съсредоточавам върху стратегията на Европейския съюз, е, ако желаете да да добавим някои неща, аз, аз съм готов е, да, да помисля. Казаното от господин Нойзер от името на социалистите и демократите за разликата между военната и гражданската помощ, е, съгласен съм. Разграничението трябва да бъде ясно прокарано, мак... макар и да, да съм длъжен да кажа, че е, е, съм наблюдавал начина по който италианските въоръжени сили е, организират хуманитарната помощ в Херат. И аз не съм привърженик на военното участие в хуманитарните мисии. Но трябва да кажа, че това беше образец на хуманитарна помощ в Афганистан. Единственият проект, който е, се осъществяваше правилно, без да се прахосва е, е, средства, без да се допуска корупция, с пълна отчетност. Така че аз а, а, а, не бих искал, разбира се, да се върви по пътя на военно организираната хуманитарна помощ, но все пак има някои основания да, да смятаме, че военните в някои особени ситуации поне могат да свършат не лоша работа. Съгласен съм също така определено с вашата идея да бъде привлечен регионът е, и някой друг каза, значи Пакистан, Русия, Иран, Индия и Китай. Смятам, че това е втори вариант на подход към кризата в Афганистан. Смятам, че Европейският съюз и Съединените щати е, е, имат сериозен залог в Афганистан, имат, имат своето присъствие, своите позиции и така нататък. Ако обаче пропуснем да привлечем съседите на, на Афганистан и по, по-широкия регион, не бихме постигнали трайно решение страните в региона трябва да участват, да, да, да не е, упражняват вмешателство, да не се стигне до положението от края на 90-те години на миналия век, когато Афганистан бе едно бойно поле е, на, на е, въоръжени сили от целия регион, и, и, иранците е, си подкрепяха своите хора, Северния е, е, съюз бе подкрепен от е, руснаците, индийци, американци, пакистанци, талибани и кой ли още не. Това трябва да бъде избегнато. И това е причината, поради която не съм засегнал въпроса в доклада. Той е много сложен въпрос и би могъл да, да е, раздели страните на две. И подчертавам, не бива да а, слизаме на микроравнището на политическото управление, да налагаме на всяка цена своята гледна точка, но във всеки случай не, бихме, а, а, не би трябвало да допускаме хаоса от края на 90-те години. Съгласен съм с казаното от господин Майер, а, също за, за страните от региона. И е, смятам, че е, наскорошното изявление на е, новия ръководител от американска страна не са особено полезни. Понеже явно все още някой смята, че военно решение е възможно. И е, тук се говори за една военна стратегия на обезглавяване на бунтовниците. Това, е, това в крайна краща е военна стратегия, стратегия на командосите – и има едно много интересно изследване е, по международна сигурност, е, което разглежда всички 300 случаи на, на такова обезглавяване е, през историята. И само в, в, 90, в 93% от случаите това е довело до провал. От тези 300 обезглавявания, само в 7% от случаите е постигнат успех. Съгласен съм изказаното от господин Георенц че трябва да правим разлика между хищническата корупция от една страна и, и корупцията на бедните хора. Да, и всяка бъдеща помощ, дори и да нараснат средствата от наша страна, следва да, да бъде съпътствана от а, силен контрол. Казаното господин Мауро за международната помощ, съгласен съм, че трябва да потърсим едно съчетание от, от канали, от условия е, за предоставяне на, на помощта, но определено трябва да увеличим средствата за правителството, в Лондон още е, е, се говори за 50%. Вчера афганското правителство поиска 80%. Аз съм съгласен, че повече средства трябва да минават през, правителството. Освен това, за да изградим, да, да укрепим легитимността на, на това управление, естествено, трябва да подкреп, подкрепяме единствения правен субект, който има право да управлява в Афганистан за да не се допусне възникването на всякакви полуредовни милиции, опълчения и, и частни армии. Е, държавата трябва да може да упражни силата си в Афганистан е, и това в край на краща е ключът към е, края на, на тази дългогодишна гражданска война. Съгласен съм с идеята за сътрудничество с Американския конгрес. Е, с мен влязоха във връзка вече няколко американски конгресмени. Е, преди няколко дена излезе един много важен доклад. Ето го. Е, Warlord Inc. под комисията на Конгреса по национална сигурност и външни работи. И докладът определено хвърля светлина върху международната помощ за Афганистан и как нещата би трябвало да се променят. И е, последно, е, относно бележките на господин Тиер, не съм съгласен, че Европейският съюз сам по себе си не би могъл да определя бъдещето на Афганистан. Да, разбира се, ЕС не може да свърши всичко сам. Но Афганистан е голям политически провал на международната общност и в частност на политиката на САЩ. И Европейският съюз е отговорен, длъжен е да поеме е, лидерството, да сложи на масата нови идеи, нова стратегия. Разбира се, е, е, в дух на, на приятелство с нашите приятели американците. Но нашата отговорност в Афганистан е голяма. Имаме въоръжено присъствие, имаме обществено мнение, което е високо ангажирано. Не бива просто да следваме американците и да повтаряме техните грешки. Между другото, така мислят и много американци. Много американци искат от нас да им помогнем да променят собствената си политика, да подкрепим а, е, опита на Обама да промени политическия курс. Така че Европейския съюз има огромна отговорност и огромна роля. Благодаря. Благодаря ви. Е, накрая, нека съобщя, че крайният срок за внасяне на изменения и допълнения е 7 септември на обед. Благодаря. Следващата точка от дневния ред, съвсем бързо. И моля господин Панзери да вземе думата. Това е доклад е, на съвместна делегация на афед бюджет, т.е. външни работи, развитие и бюджети в Близкия изток, 24-28 май 2010 година. Благодаря, господин председател. Тук е става дума за един доклад от съместната делегация в Иерусалим и вицата Газа. АФТВ и бюджетната комисия, както казахме, направиха една съвместна делегация. Това беше едно важно пътуване, защото можехме да се срещнем с палестински и израелски представители, и можахме на място да се запознаем с ситуацията. Всички ние знаем, че при едно такова посещение се прави преглед на хуманитарната помощ, прави се преглед на начина по който се освояват европейските средства и се прави и преглед на миротворческия процес. Контактите в Ярусалем бяха много полезни, бяхме и в ивицата Каза. Трябваше да пътуваме през Египет, иначе нямаше да може да влезе. Много полезни контакти можахме да осъществим и по този начин постигнахме целите на посещението. Видяхме, че европейските помощи се оползотворяват добре. Въпросът е обаче как точно стават нещата в ивицата Газа, защото там не може да имаме пълноценно представителство. Става дума за хуманитарната помощ. В Западна Йордания се провежда една специална политика в ивицата газа има малко проблеми. Те са свързани с непреките преговори, недиректните преговори или а, с връзките с палестинските или израелските власти. Но хубавото е, че ситуацията не е толкова, так, не е такава в застой, както беше в посещението на Обама през юни. Говорихме с израелските власти, бяхме в Кнесет. И една много важна тема беше, и това беше червената нишка на посещението, сигурността на Израел. Ние също трябва да се занимаваме като европейци с тази тема. Но не винаги осъзнаваме, че темата за сигурността е толкова важна и че от това зависи напредъка на мирния процес. Съсредоточихме се върху някои други теми, също така проблема с селищата, с заселниците, блокадата в ивицата Газа. И е, говорихме за ролята на неправителствените организации. Обяснихме каква е нашата представа за мироопазващия процес – Смятаме, че чрез този процес ще се опосредства по-голямата степен на сигурността в Израел. Това беше същественото в посещението. Хората, с които говорихме, казаха също, че политическата роля на Европа трябва да стане по-видима в процеса на мироопазване. Ние не може това да го разберем винаги, защото имаме много голяма активност в този процес. Имаме, даваме много помощ за хуманитарни цели. Ролята на квартета е много важна особено по отношение на някои теми, като а, преодоляване на блокадата, преустановяване на заселването в източен Иерусалим и въвличане на страните от региона в миропазващи процес. Освен това става дума за нашето участие в квартета, участието на Европейския съюз за директни преговори, а не само за недиректните преговори. След това посещение се видя, че Европейския съюз трябва да играе една по-ясна роля. Трябва да сме последователни, защото много често сме искали една по-активна роля. Един пример мога да дам и това е моето лично мнение – Ние не може само да искаме да се спазват принципите на демокрацията, е, както го правихме това в Палестина. В Дамаск при изборите се видя, че от една страна е, Европейския съюз се ангажира с присъствие на много депутати, но от друга страна е, позицията на Европейския съюз беше доста резервирана. Не бива да има такова колебание. Трябва по-активно да подкрепяме процесите в региона. Посещението беше много важно. Що се отнася до Европейския съюз? Ние искахме да покажем, че нашия ангажимент продължава. Важно беше, че три комисии участваха в това посещение. И мисля, че по-голяма роля трябва да се даде в това отношение на работната група, която се ръководи от господин Петеринг. Мислим, че това ще е едно ефикас, един ефикасен инструмент и ще постигнем целите, които си поставя парламента. Благодаря. Господин Петеринг, благодаря, господин председател. Аз участвах в това посещение както е, каза и господин Панциери, като ръководител на работната група. Благодаря на господин Панциери, че той ръководи нашата делегация. Мисля, че когато се прави едно такова посещение в Близкия изток и много от колегите присъстват в залата, които участваха в делегацията, трябва да се знае какво искаме да, пос... да постигнем. Искаме да, пос... да постигнем Израел в сигурни граници и Палестина в сигурни граници. Тоест това решение искаме да постигнем. Може би много морализаторствам или а, много високопарен е моят стил, но това е същината на проблема. Тоест да се запази, тоест един а, израелец и един палестинец имат една и съща чест и достоинство. Те трябва да бъдат третирани по един и същи начин. И ако искаме това решение, трябва да е, трябва да кажем, че има хора, които не го искат това. Има хора в Израел и в Палестина, които не го искат. Ето вчера един, една къща в Израел е била разрушена и когато тази тенденция продължава, когато има гонения на хора, то това е точно принос против това решение. Същото прави и Хамас, когато изстрелва а, ракети в ивицата Газа. Тоест има хора, които са против това решение за двете държави. И това ме разочарова, когато се казва, когато се критикува израелското а, правителство, тогава веднага човек бива слаган в чекмеджето антиизраелското -из чекмедже. И по същия начин, а, когато а, критикуваме е, Хамас, тогава веднага биваме причисляваме към нейните противници. Това не бива да става. По отношение на лицата Газа. Показа се, че е, международната общност отново заостря вниманието си върху този регион вследствие на трагичните инциденти от миналите седмици. Както каза господин е, Панциери, ние трябваше да пътуваме през Египет. колегите, които бяха с нас, трябваше да е, пътуват през Телавив до Кайро. Госпожа Декайзер беше сред нас и от Кайро с автобус да се придвижат по-нататък. Чухме от президента Фаят какво означава тази блокада. Децата не могат да ходят на училище сградите не се поддържат, не могат да бъдат възстановени и е, региона е в, из, в изолация. Всъщност, блокадата помага на Хамас. И който поддържа блокадата, подкрепя всъщност Хамас. Ние не, това не може да е нашата цел. Така че, нашата задача като Европейски съюз е заедно с Америка, заедно с квартета, както посочи господин Пансери, да направим всичко, което е в нашите сили е против е, заселничеството и да се преодолее блокадата, когато обаче няма пренос на оръжие, с които да се бомбардира израелска територия. Така че критиката ни засяга подстрекателствата и от двете страни. Ако президентът Обама продължи със своя ангажимент за мира в Близкия изток, ние трябва да направим всичко възможно да го подкрепим. Това е моето мнение. Без сили за сигурност на международната общност, било то на Обединените нации или на Европейския съюз, това е отворен въпрос, но без сили за сигурност в Близкия изток, в които и ние да участваме, няма да може да бъде осъществен мир в Близкия изток. Ето защо смятам, че трябва да имаме тази готовност. И моята заключителна забележка. бележка. Според мен, в Близкия изток става дума много повече а, от мира между Палестина и Израел. Ако нямаме мир там, то това ще накърни нашите отношения с целия а, а, и арабски, мюсулмански свят и Средиземноморския съюз. Така че това е един много ключов въпрос. Тук не става е, дума само за мир между тези две държава. Ето защо ние тук като Европейски парламент и е, в рамките на работната група трябва да се концентрираме върху този проблем и да говорим с ясен глас. А, трябва да кажем също така открито. Когато видим, че Палестина или Израел правят нещо грешно, трябва това да го кажем и не бива да ни се страхуваме, че ще ни критикуват, че взимаме страна и сме едностранчиво настроени. Не, това не е така. Това, ако има добра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 аз искам да се присъединя към думите на, на господин Панцири на господин Пътеринг. Когато господин Петерен каза, че достоинството на палестинеца и на израелеца са еднакви, то това е така, но също така е вярно, че сигурността и безопасността на един израелец и на един палестинец са еднакви. Той е прав. че тук става дума за достоинството, за човешкото достоинство, за хората, достоинството на хората, които искат да живеят, хората, които искат сигурност. Ние като европейци трябва да се придържаме към тази теза. Тя беше правилно формулирана от господин Петеринг. Ако се опитваме да надскочим а, тези рамки и кажем, трябва ни някакво определено решение, такава рецепта е трудно да се даде. Трябва ни по-задълбочен подход. Аз бях в една, включена в една делегация, която посети ивицата Газа. И за тези, които няма достатъчно информация, мога да кажа, че аз съм била често в ивицата Газа от последната операция. Ситуацията там е ужасна. Е, черни пазари, сива економика. Те се развиват в такива огромни мащаби. Има цели предприятия в тунела. Има камиони, които снабдяват определени магазини. Има цимент, които, с които се строят къщи. И пред това 90% от жителите нямат достъп до този черен пазар, е, живеят от подаяния и това поражда огромни противоречия и напрежения. Ето такава е реалността. Значи, блокадата не постига нищо, е, е, фактически от нея страда населението, което не е приближено до Хамас, а Хамас междувременно си изгражда е, джами, исламистски училища и така нататък. А, а, дори да имат средства хората, те просто не биха могли а, да а, си купят каквото и да било, защото няма достъп до тази търговия. Ето такова е положението в Газа. Той е крайно тежка и е, е се оказва, че хората не могат да получат повече от 50% от е, продоволствената дажба, която е необходима за елементарното оцеляване. Значи, когато говорим за хуманитарна драма е, в е, Газа, аз казвам, че е, това е меко казано. Идете на място и вижте колко по-зле е. И докато блокадата не бъде напълно вдигнат, с възможности за износ, т.е. възможности за економическо развитие, било то във външно-економически план или вътре в газа, до тогава помощта е абсолютно необходима, е, е, освен за онези около Хамас, които са привилегировани и не се нуждаят от нея. И когато в групата, в работната група за Близки изток вчера е, вечер Сарам Фаяд каза, да, съжаляваме, но ние все още се нуждаем от тези пари. Аз съм съгласна, понеже докато блокадата не бъде напълно вдигната, нищо не може да, да, да, да се постигне. Онова, което предлага Израел е, е, е, нищожно. И, и, и не би могло да промени фундаментално положението в Газа. Израел предлага да пусне строителни материали, Но, както казах, това би задоволило едва 5% от потребностите за възстановяване на инфраструктурата. А междувременно населението чака. 80% от населението на Газа е, е, са младежи и, и те няма къде да отидат на училище, освен в училището на Хамас. И следователно трябва да продължава натискът. И междувременно да се търсят всякакви начини за задоволяване на нуждите на палестинците. А, самите палестинци съжаляват за това положение още повече от нас предприемачите, с които а, а, разговаряхме в Газа, а, ни казаха, че са, се чувстват унизени от това, че трябва да, да живеят от подаяния. А, а инак в газа може да се, да се работи, да се произвежда и да се изнася. В това число хранителна продукция. Ето това е положението и е, за това бих искал да попитам господин Вебер. Къде е господин Вебер? Е, точно в дъното сте седнал. Кажете ми, вие предвиждате около 20 е, милиона евро. Смятате ли, че това е достатъчно? Е, знам, че някои говорят за 100 милиона евро, оценка на нуждите. Е, най-лошото, което можем да направим е, е да се противопоставим на Саят. А, смятате ли, че, че това са реалистични е, оценки? Вие сте разумен човек, ще ми отговорите честно, надявам се. Не, не сега, казва председателят, защото могат да бъдат зададени и други въпроси. Микрофона, моля. Искам да ви припомня, че ни предстои после заседание на бюрото в разширен състав. Затова нека да приключим с списъка на желащите да се изкажат. Имаме за сега още шестима души. Сега бих дал думата на госпожа Нилсън. Искам да се концентрирате повече. Госпожа Нилсън, благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за отличния му доклад, който наистина отговаря на, на нашите очаквания, а и на собствените наблюдения на място. Аз бях с госпожа Декейзър в Газа. Не е нужно да повтарям казаното от нея, но аз бих искала да добавя някои елементи, когато става въпрос за достоинството, господин Пьотеринг много красноречиво говори за достоинството на палестинците и на израелците, бих искала да напомня нашата отговорност като европейци, е, що се отнася до вноса на продукти от колониите, понеже достоинството на палестинците е, в долината на река Йордан и прочие е от съществено значение и ние не можем да толерираме положение, при което в Европа ние потребяваме е, изделия от колониите, произведени при условия, не зачитащи правата на човека, е, елементарните прилични условия на труд. Бих искал да се върнем на, на този въпрос, надявам се през септември. Абсолютно задължително е Европа да постигне напредък по този въпрос за вноса на селскостопанска продукция и на друг колониална продукция, тъй като ако продължаваме така, е, гражданите е, ще подемат инициативата и ще се сблъскаме е, с проблем, както бе при инцидента с флотилията, когато гражданското общество взема нещата в ръцете си. Е, друго нещо, което също е свързано с достойния живот е, и с равенството между палестинци и израелци в това отношение, ние настояваме Гилад да бъде освободен, наистина, но също така настояваме да бъдат освободени всички е, лишени от свобода палестинци. Сарам Фаят напомни техните имена – още от преди е, договореностите от Осло. Е, непълнолетни лица са лишени от свобода в Израел. Това е абсолютно неприемливо. Би трябвало да има равноправно отношение е, между е, Гилачаит, един израело-европейски гражданин, така да кажем, и един е, е, е, палестински гражданин, палестино-европейски гражданин, Сала Мори, той е французин, лишен от свобода от няколко години насам при крайно спорни и неприемливи условия. Така че ние настояваме да бъде освободен Сала Мори. И накрая е, бих искала да засегна последиците от блокадата. Е, е, колегата тук ги описа, но бих искала да подчертая, че блокадата наистина е в полза на Хамас и е в ущърп на жените, на децата. Насилието, на което са подложени жените при тези условия, е още по-лошо представителите на интелигенцията са жертва на блокадата. Ние разговаряхме с един артист. Блокадата е срещу онези, които не са виновни за каквото и да било, не срещу онези, срещу които наложилите блокадата смятат, че тя, че тя би действала. И накрая, ако във връзка с организирането на, на посещението възникнаха а, някои противоречия, това е нещо естествено за една демокрация. Достойно, за съжаление, а, обаче е, че а, е, а, е, е, нямахме възможност да направим своите коментари. Ако от тук нататък не ни бъде дадена тази възможност да коментираме по доклада, не виждам как бихме допринесли. Благодаря, господин Вайгъл. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегата Пенсиери за чудесния доклад и за ясния и кратък доклад за съвместната делегация. През последните месеци говорихме за нашите впечатления пред различни форуми Споделихме нашите заключения от посещението. Няма да ги повтарям сега. Едно се потвърди. Посещението бе осъществено в едно много удачно, в един много удачен момент и беше много полезно, защото се осъществиха контакти с а, властите, с хората, с организациите и това е много важно за, интерна... за международната политика. Аз също съжалявам, че председателят на АФЕТ морално не, не е толкова силен, за да участва в тази дискусия. Той оказа голямо влияние върху посещението израелските вестници писаха, отразиха посещението, че пристига делегация с антиизраелски намерения. И аз смятах, че е удачно и уместно колегата, поради когато се случиха тези публикации, да се откаже от своя пост. Събитието от последните седмици затвърдиха впечатлението ни, че, че всяко изявление относно Близкия изток трябва да се обърне два пъти, три пъти, да се премисли много добре. Аз имам впечатлението, че решението за двете държави, за, които, за което говори господин Петеринг, е достойно решение, което може да подкрепим. Това решение обаче е, на фона на това, което става на западния бряг, е доста нереалистично. Що се отнася до системата, която в момента се развива, инфраструктурата, палестинското население не е равнопоставено даже и в държавата, в която живее. В... Не стана ясно, че има в израелското законодателство три закона, за органи... които пречат на създаването на едно гражданско общество, но за това може да говорим и по-късно. Госпожа Нец. Euh, Уважаеми колеги, благодаря на всички, които е, докладваха за посещението на наша делегация, е, в което по лични причини, за съжаление, не можах да участвам но което посещение бе предшествано от инциденти, които добре познаваме, които обсъдихме продължително в хода на извънредно заседание на бюрото по, по моя инициатива с подкрепата на всички групи е, на, на предишната, по предишната сесия в Страсбург. Бих искала да напомня на колегите, че декларацията, която бе направена пред нашата комисия от постоянния представител на Израел към Европейския съюз по време на дебата за нападението срещу морския конвой, насочил се към Газа в опит да пробие блокадата. Какво каза постоянният представител тогава? Израел по същество се противопоставя на посещение на парламентаристи и други в Газа, понеже, цитирам по памет, такива посещения легитимизират, сякаш оправдават сегашното положение в Газа. Тоест, според израелското правителство, от чието име, предполагам, говори постоянния представител, най-малкото заявявайки позицията на Министерство на външните работи на, на Телавив, и се противоставя това. И това ни бе казано в лицето че подобни визити се разглеждат не само като не особено уместни, а и като нежелателни и че те трябва да бъдат възпрепятствани в максимална степен, тъй като подобни посещения оправдават сегашното положение в Газа. Предполагам, че е, известното изменение, промяна на нагласата, е, посочено от Вероник е, от страна на израелските е, ръководители, вероятно е признак, който следва да, да имаме предвид, но пък и другото не бива да го забравяме. Да смятаме, че бихме могли да умилостивим Министерство на външните работи на Израел, е, според мен, е иллюзорно. Това е, това е иллюзия. И бих искала да напомня на всички ви, не, не всички присъствахте по време на тази среща тук, е, на заседание на комисията, да напомня тази декларация, която според мен е много значима, остава такава и е, за съжаление не предвещава добро за бъдещето. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на колегите ни, които изготвиха доклада за посещението в Газа. Мисля, че те излязоха с много уравновесен доклад, Фокусират се не само върху сериозните проблеми, но и върху целите, които искаме да постигнем в този регион, както спомена господин Пьотеринг. Аз искам да поставя под въпрос това дали се увеличили или намалени бройките на хората, които са за решение с създаването на две държави. По мое мнение, бройката на тези подръжници на това решение с създаването на две държави намалява. Не отчитаме също и, и е, изявленията на лидери на Хамас. Подкрепата, която трябва да окажем на опитите на американския президент за поставяне на условия за започване на преговорите, но нека да направя един реалистичен коментар. Контингенте numeroso di militari del mio paese nel sud del Libano. Разбира се, ние трябва да осъзнаваме в този контекст, че има и войници дори от моята страна, и че трябва, когато отчитаме позицията на САЩ, да разбираме, че намеренията на Обама не са непременно в съответствие с това, което казва Клинтън. Следва да разбираме, че се оказва влияние върху американската администрация от отделни лица. И ние трябва да имаме това предвид. Искам да се позва на казаното господин Панзери. Нашата работа, чрез инструментите, с които разполага работната група за Близкия изток, както подчерта господин Пьотеринг, е да стигнем до истината за ситуацията на място да видим какво може да се постигне за създаването на две държави, два народа. Факторите в залива Иран също се намесват в целия процес. Когато разглеждаме ситуацията в този регион, трябва да имаме предвид, че има много фактори, които оказват влияние върху резултатите. Ние трябва да имаме нужното влияние, за да постигнем и желания ефект. Господин си има думата. Благодаря. Искам да направя два коментара, господин председател. Първо, Считам, че трябва да покажем по-силна солидарност към палестинците, защото все пак палестинците нямат държава, а те са тези, които страдат. Ако искаме да подкрепим решението с две държави, ние трябва да подкрепим най-слабите. Нека да ви припомня, че палестинците страдат, защото са под окупация. Държавният тероризъм на Израел не трябва да се поставя на равна нога с реакцията на хората, които са под окупация въпреки не допустимата атака на Израел срещу хуманитарната флотилия, която искаше да разруши блокадата на Газа, забелязваме, че израелското правителство не беше особено смутено от всичко това. Те казват, че е, има международна комисия, която ще разгледа въпроса Мисля, че Европейския съюз също допринесе за тази ситуация изявлението на баронеса Аштън, на съвета. А, по мое мнение и двете декларации бяха а, твърде а, меки. Едно от нещата, които можехме да направим е да замразим военното си сътрудничество с Израел, която е толкова агресивна държава. Когато говорим за политиката на Европейския съюз спрямо Израел, се налага да направим нещо, ако искаме да влияем върху положението. Читам, че Европейският парламент трябва да предостави още по-силна подкрепа за онези сили вътре в Израел, като Хадаш, Комунистическата партия, антивоенните движения, които работят усърдно за решение с две държави, сили, които се борят за мир, тъй като има хора, които са против такива мерки, има хора, които са против мерките, които предприема израелското правителство. някои от тези мерки са насочени дори срещу членове на Кнесета. Господин Вебер има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред, вероятно, трябва да отговоря на въпроса на господин Кейзер за това дали 20 милиона, които са предвидени, ако парламентът одобри искането за трансфер на 40 милиона, което е внесено, мисля, още тази сутрин пред колегите ви от бюджетната комисия. Половината от тази сума, 20 милиона, е, наистина са предназначени е, за е, газа. Дали е, тези е, милиони ще бъдат е, достатъчни. Дефицитът за 2010 година при намаляване на първоначалния бюджет вече с 100 милиона долара, възлиза на 75 милиона евро след от падането на 100 милиона долара. Нека напомним, че 85% от разходите са за заплати на служителите на, на мисията. И следователно тези 20 милиона ще дадат възможност да бъде намален дефицитът от 75 е, милиона евро с е, близо една, една трета. И значи около 70 милиона евро няма да достигнат на мисията за приключване на годината при бюджет, който повтарям, вече бе намален с 100 милиона долара спрямо оценените потребности. Значи не е, нужда, не е, не е достатъчно. Но при все това тези средства отговарят на посредствените потребности на мисията е, в отговор на писмото, което бе изпратено. И вие разполагате с копия от това писмо, в което се искат тъкмо 20 е, милион. Надявам се, че парламента, е, бюджетния орган ще се върне на този въпрос през септември-октомври за да установи е, дали потребностите на мисията са, са все така значими и определено трябва частично поне да бъдат удовлетворени от Европейския съюз, както и това дали потребностите, заявени от министър-председателя Фаят, който е, разговаря с вас е, вчера, биха могли да бъдат удовлетворени е, с 40, 40 милиона, които ние предоставяме, ако вие е, приемете. Положението в Газа по-нататък е, едва ли е нужно да, да, да повтарям, вие, вие всичко казахте, то е нетърпимо, наистина. Е, милион и половина е, души в един затвор под открито небе, които не могат да излязат от него нито по въздуха, нито по, по сушата, нито по вода. Е, това може да продължи още дълго, от, от дълго и твърде дълго вече продължава. Дали това съответства на демократичните принципи, аз не мога да, да кажа. Вие трябва да прецените. Сега, предполагам, е, това е някаква римска форма на демокрация. Гражданите имат всички права, робите никакви, но това си е лично мое мнение. Във всеки случай аз смятам, че е недопустимо е, децата да нямат дори играчки, защото е забранено да се внасят играчки, че е недопустимо част от населението, което не може да се, да се прехрани, нито да е, построи отново домовете си, които са разрушени, нито да изпрати е, децата си на училище, понеже училищата работят на три смени дневно. Тъп, тъп, тъп, тъп, тъп, децата поне част от деня да, да, да прекарват на училище. На вас оставям да прецените е, дали е, това е нормално положение на 4 часа полет от Европа. От Европа, която разполага с е, висши учебни заведения, да не говорим за Израел, е, който е, има всичко това е, за своите граждани. Барнеса Аштан смело заяви, заяви пред вас и пред съвета, че положението е недопустимо и че наистина би следвало да помогнем на газа, а за това са необходими пари. Разбира се. Министър-председателят Фаяд съвсем ясно очерта положението от економическа гледна точка на Западния бряг. проекта с наша подкрепа дава възможност за е, значителен темп на економически растеж на Западния бряг. Тоест, е, е, палестинската, палестинската власт върши онова, което се ангажира да, да, да извърши, да се намали дефицита, да се стимулира економиката. В същото време двете части на ножицата са все така разтворени. Един милион и половина палестинци в Газа в сравнение с 2 милиона и половина на западния бряг. Едните започват да, да, да се измъкват от економическите затруднения, другите страдат в крайно тежки условия. Може да си представите, господин председател, че аз съм дошъл при вас да поискам пари. Господин Аткинс, заповядайте. Аз имам два бързи въпроса, господин председател. Ако израелците продължат да изграждат селища на западния бяг и да прогонват палестинците от стария град Иерусалим. Дали решението за две държави не, не е изключено напълно? Какво прави Европейския съюз а, за това? Благодаря, господин Панцер. Има думата в заключение на дебата. Е, не, не, дебата не искам да го приключвам. Искам да направя просто едно предложение за работна хипотеза. Може секретарията или председателя да види дали е възможно, възможно да се увеличи статуса, да се подобри статуса, институционалния статус на работната група. Мисля, че това е именно правилното място, защото парламента може да води дипломатична дейност в Близкия изток. Това е моята молба. Ще вземем предвид вашето предложение. Приемам, че има съгласието на комисията да се използва резерва на ОНЕ за спешни нужди. Виждате, че има основания за това, така че приемам, че вие сте съгласни да подкрепим това предложение. Благодаря на всички за участието. Сега преминаваме към заседание на разширение.